przewodniczący! Председателят. Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego jest wspólna debata dotycząca jednolitego. Откривам заседанието. Първата точка на дневния ред е общи разисквания на тема Единен пазар. Първият доклад е на госпожа Сандра Кълнете, управление и партньорство в рамките на Единия пазар. Вторият е на тема Единен пазар за европейците на господин Корея де Кампус. И темата на третия доклад е Единият пазар за предприятията и растежа. След това предстои изявление на комисията на тема Обществени поръчки. Приветствам с добре дошъл господин комисаря Мишел Бърние. Приветствам и представителя на председателството госпожа министър Гьори. Първо ще дам думата на тримата докладчици. Госпожа Кълниете, имате думата. Мадам Калниете. госпожа Калниете. Извинявайте, господин председател, имаше проблеми с превода и пропуснах вашите думи. Господин комисар, уважаеми господин председател, с оглед на рестартирането на единия пазар е абсолютно необходимо да установим политическо лидерство. Председателят на комисията с подкрепата на председателя на съвета трябва да допринесе за напредъка на консолидирането на единия пазар. Необходимо е и активното сътрудничество на държавите членки. Трябва да обмислим възможностите за действие, за стимулиране на растежа, откриване на работни места и повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз на световно равнище. Не можем да се ограничим само с добрите си намерения. Ето защо с настоящата резолюция изискваме от комисията и от държавите членки да поемат необходимата отговорност с цел приемането на законодателни актове за стимулиране на единния пазар. В доклада ясно се заявява в кои области очакваме действия от страна на комисията. Ще спомена някои от основните Единият цифров пазар, правото на интелектуална собственост, правата свързани с европейското гражданство, трансграничните обществени поръчки, трансграничното възлагане на услуги и данъчните режими. Що се отнася до управлението, ще упомена четири основни области. Първо, прилагането на разпоредбите относно вътрешния пазар. В тази област Особено трябва да се наблегне на задълженията на държавите членки. и Комисията трябва да контролира прилагането на разпоредбите по отношение на единния пазар. Трябва да се ограничи протекционизма, тъй като той е причина за разпокъсването на единния пазар. Второ, трябва да се намалят разходите за сключването на сделки. За тази цел са необходими следните практически стъпки. Първо, ефективно водене на съдебни процеси, което да не е свързано с високи разноски. На четвърто място ще спомена по-интензивното приобщаване на заинтересованите страни в политиките на Европейския съюз, проистичащия от договора от Лисабон. Накрая, господин председател, позволете ми да благодаря на докладчиците в Сянка и на координаторите за активната им работа. Надявам се, че днес резолюцията ще бъде приета с широко мнозинство. Така ще допринесем за напредъка на единия пазар и на управлението. Разбира се, ще трябва да продължим работата си в тази област, тъй като единият пазар е движещата сила за развитието на европейската економика и разкриването на работни места. Председателят, благодаря ви за доброто изложение. Думата давам има господин Корея де Кампус. Комисарио Барние, сеньорес и сеньорес, карш колегас. O Parlamento respondeu ao pedido da Comissão. Уважаеми колеги, Европейският парламент последва искането от страна на комисията да очертаем възможностите за рестартирането на единия пазар. В отговор на това разработихме въпросните три доклада. В моя доклад Основната тема са критериите за постигане на осезаеми резултати в тази област. Пет са основните теми на доклада. Първо, признаването на професионалните квалификации и редовно измерване на степента на мобилност в Европейския съюз. Втората основна тема е граничният контрол, с който да се гарантира качеството на внасените продукти. Третата основна тема е приемането на регламент за таксите за роумингови услуги до 2015 година. На четвърто място приемане на законодателни актове в областта на гаранциите за осигуряване на по-голяма прозрачност и повишаване на мобилността на работниците. В тази област успяхме да постигнем консенсус, беше обаче трудно да се споразумеем за мерки, с които да противодействаме на умората от единния пазар. Във връзка с това ще упомена доклада Монти. Беше ни трудно да очертаем и единен подход, с който отново да спечелим доверието на гражданите. Във връзка с това ще упомена доклада Грехт, който бе прият през май миналата година. Разделението на темите по доклади е като че ли малко изкуствено, въпреки че комисията имко успя, се опита да постигнем някакво съзвучие. Мисля, че трябва да приложим единен подход към дружествата и управлението за да постигнем устойчив растеж. Трябва да поставим гражданите в центъра на усилията си. Знам, че комисията е стартирала много инициативи в тази област, например Европейски съюз на иновациите или стратегията Европа 2020. Но има опасност поради големия брой на инициативите да не приложим единен подход. Важно е наистина да спечелим отново доверието на гражданите в единия пазар. Бе трудно да постигнем консенсус в две области. Едната от тях са социалните права. Не успяхме да спечелим подкрепата на колегите от групата на либералите. Те държат да се приложи друг подход към тази област и искат да поставят в центъра на усилията ни логиката на пазара – със съжаление отбелязваме, че докладът не визира по никакъв начин на директивата за командированите работници. Втората област, по която ни бе трудно да постигнем консенсус, са услугите от общ економически интерес. Някои колеги отново искат да поставят в центъра на размислите ни логиката на пазара. Това ще доведе до монопол на частните дружества и до възникването на така наречените олигополи. Според мен е важно да се въведат общи механизми, с които да се отдаде по-голям приоритет на, социалната, на социалното измерение. Не бива да поставяме логиката на пазара в центъра на усилията си. Това е становището което застъпват колегите от по-дясната част на спектъра. трябва да се възползваме от всички правомощия, които са залегнали в член 14 от протокол 26 към договора. Смятаме, че Що се отнася до крайния резултат, трябва да отбележим, че всички политически групи работиха за изготвянето на крайната редакция на текста. Бяха внесени 266 изменения. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка както и на координаторите на политическите групи. Те наистина работиха съвместно в дух на критичност. Искам да благодаря също и на колегата Малкам Харбър, който ни оказа много голяма подкрепа. Председателят, имате още една минута за последни бележки. мистер Кристиан Силвио Бусои. Господин Бусои, имате общо 6 минути. 4 минути за изложение и още 2 минути за заключителни бележки. Le marché intérieur est sans doute l'une des réussites Вътрешния пазар е един от безспорните успехи на Европейския съюз и не можем да не се гордеем с него. Не е прекалено да кажем, че вътрешния пазар е в сърцето на европейския проект. Вътрешния пазар демонстрира своите предимства и за гражданите, и за предприятията и даде принос за нашия економически растеж, но през последните години забелязваме умора от интеграция. Имаме нужда от нов тласък на единния пазар. Трябва да, трябва да направим така, че гражданите да възстановят доверието си. Оценявам високо работата на Европейската комисия и по-конкретно работата на господин Мишел Барние. Искам да го поздравя още един път за твърдия му ангажимент и за усилията за ново начало на вътрешния пазар. Комисията ни предложи амбициозна програма, която е реалистична, за да създаде нов тласък на единния пазар. Обеден съм, че ако тези мерки бъдат предприяти, вътрешния пазар ще стане по-привлекателен за нашите граждани е, и фирми. Драги колеги, Що се отнася до моя доклад, трябва да кажа, че задачата ни не беше никак лесна. Тя беше амбициозна, защото трябваше да постигнем консенсус по мерките за основи на единния пазар, който да допринесе за бъдещия растеж и отговори на очакванията на гражданите и фирмите. Къде да бъде поставен акцент? Новаторството, какво да направим в областта на правата върху интелектуалната собственост, какви фискални мерки са уместни така че да се осигури хем хармонизация, хем суверенитет на държавите членки, хем. След множество консултации искам да благодаря на всички докладчици, докладчици в Сянка и вносителите на изменения. Успяхме да набележим пет приоритета, които да бъдат реализирани непосредствено. Първо, подкрепа за творчеството и новаторството в единния пазар. Това е задължително, ако искаме устойчив растеж. Създаването на европейския патент и единна система за съдебни спорове както и усъвършенстването на управлението на авторското право са от особено значение. Ако искаме новаторство, ние трябва да представим и решение за финансирането им като дългосрочни инвестиции и нормативна база, която даде възможно в рисковите фондове да се инвестират добре. Проектните облигации също са възможно за изграждане на, на инфраструктура. Следващият ни приоритет е свързан с приравняване на европейския пазар към цифровия дневен ред. Това е това предполага мерки за засилване на доверието на фирмите и гражданите в единния пазар, като борбата срещу пиратството, фалшификатите, трансграничната престъпност. Четвъртия приоритет има за цел вътрешния пазар да осигури по-добра среда за предприятията, те имат нужда от повече достъп до капиталовите пазари, фискални мерки, като възвеждането на един на, на данъчна база за корпоративния данък, намаляването на административния данък. Това са все мерки, които биха насърчили фирмите. На последно място, обществените поръчки трябва да се рационализират така, щото малките и средни предприятия да могат да участват в процеса на осигуряване на устойчив и приобщаващ растеж. Благодаря, председателят. От името от името на Европейската комисия господин Мишел Барние. Благодаря, господин председател. Ние се намираме в е, ключов е, етап е, на работата, която започнахме заедно в светлината на анализа на вътрешния пазар, извършен от Марио Монти. В... Ние се намираме в момент, в който ако се слушаме в гражданите в нашите страни, в който е време да погледнем към нови хоризонти, а именно економическия растеж, социалното сближаване. Кои са а, думите, а, с които гражданите а, свързват Брюксел и Страсбург? А, регулиране, управлението, надзора, намаляване на дефицитите, на дълговете. Определено това са важни неща, но те са свързани с много ограничения. Аз мисля, че трябва да добавим и други думи и други е, дейности, за да възстановим доверието в европейския проект. Всъщност, самото основание, самият резон е да бъдем заедно, вместо всеки сам да се опитва самостоятелно да посрещне предизвикателствата на, на глобализацията. Ето, това е обосновката на нашата работа. Искам да благодаря лично на тримата докладчици, които се изказаха, Сандра Калниери, господин Декампус и господин Бошой. Същото така много бързо се извърши работата. Искам да благодаря на координаторите от политическите групи, тъй като имаше много въпроси, които, по които трябваше да се осъществи координация между вас и като имаме предвид множеството въпроси, които се разглеждат. Това не беше никак лесно. Ясно е, че целта е да се изпрати сигнал към другите институции, но и към гражданите и предприятията. След доклада на господин Монти, председателят ме помоли с други колеги в колегията на Европейската комисия да работим по други аспекти на единния пазар. Структурните елементи, например, които да дадат възможност да, да се постигне растеж. Искам да ви напомня, че на този голям пазар, всъщност това е първия етап на европейския политически проект, 60% от износа ни е към останалите държави членки. Всяка от нашите страни, големи и малки, изнася 60% от своите стоки и услуги за други държави членки. Колкото по-добре функционира този пазар, толкова по-висок ще бъде растежа. Ето така се роди акта за единния пазар, ето така набелязахме предложенията в тази малка синя книжка, която изпратих на 23 езика във всичките държави членки, на всички депутати, синдикатите, професионалните организации. Освен това, ние водихме дебати, за да е, подберем измежду тези предложения от тези, които биха били най-полезни, би най-ефикасни с оглед подобряване на живота на гражданите и подобряване на условията за бизнеса. В е, сряда колегията ще обсъди акта за единния пазар и в е, светлината на вашите разисквания днес – Госпожи и господа, аз съм убеден, че за да спечелим битката за конкурентоспособността и растежа, е всяка, е, всяка територия е важна, всяко предприятие е необходимо, всеки гражданин е необходим, всяка територия означава, че в самото начало на единия пазар и на акта за единия пазар Жак Делор в миналото имаше желание да се е, развие политика на сближаване, за да може изоставащите региони да наваксат е, и да участват пълноценно в битката за растеж. Всички региони, в това число и най-удалечените. Всяко предприятие е от значение. Тогава, когато става дума за новаторство, за творчество, тогава, когато става дума за това малки и средни предприятия да намерят финансиране, да се намали административната им тежест, за електронната търговия, с, в която всички да имат доверие. Всяка територия, всяко предприятие, всеки гражданин. Ние сме а и всички ние сме в ежедневния си живот потребители на услуги, е, спестители, акционери, работещи, е, занаячи и целта е мобилността да бъде облегчена професионалните цензове, квалификации, социалните права да бъдат спазвани и признавани да имаме достъп до качествени обществени услуги, да бъдем сигурни и спокойни, когато купуваме по интернет, да няма двойно данъчно облагане. Това са темите, по които трябва да работим, за да осигурим по-добро функциониране на единия пазар. Какъв е следващия етап след вашия дебат? Съвета през март приветства предприятите стъпки в рамките на съвместното взимане на решение. Следващата седмица ще предложа на колегията, заедно с колегите, с които заедно работихме и на които им благодаря, да изберем два лоста, за да осигурим по-добро функциониране на вътрешния пазар за всеки един от тези лостове, например мобилността, финансирането на малките предприятия, интелектуалната собственост, данъчното облагане, обществените услуги, социалното сближаване. За всеки от тези лостове ние ще предложим една ключова дейност, която ще бъде новаторства, новаторска, ще надяваме се ще бъде ефикасна за гражданите и ще може да се осъществи в рамките на две седмици. Тоест, Комисията ще я предложи и вие заедно с съвета ще можете да се произнесете, да я приемете през 2011-2012. Знаете, че през 2020 година бележим годишната от е, единния пазар. Нямаме право, госпожи и господа, това да се превърне в едно е, носталгична или меланхолична годишнина. Такмо обратното, имаме нужда от една динамична годишнина. Имаме нужда от лостове, предложения, които да не са обаче самостоятелни. За всеки един от тези лостове има допълнителни дейности, мерки, предложения, които ще бъдат представени от комисията, но ние говорим за ключовите лостове които са най-важни на оперативно ниво. Надявам се, че всички заедно, съвета, парламентът, комисията, унгарското председателство, благодаря на госпожа министра за ангажимента, преди юни месец ще могат да поемат ангажимент за този акт. Ето това е което мога да кажа господин председател по този въпрос. Вие ме помолихте чрез една декларация на комисията да направя декларация. Ще го направя сега, за да имаме възможност за дебат за, по въпрос, който влиза в акта за единния пазар а, а именно обществените поръчки. Както каза докладчика Позой, ще кажем няколко думи за четирите области, в които се ангажираме заедно с вас в областта на обществените поръчки. Първата област е общото преразглеждане на директивата от 2004 година, за да се гарантира оптималното използване на обществените средства максимален брой предприятия да участват в обществените поръчки, а също така да се осигури закупуването на висококачествени стоки и услуги с, при, с минимум бюрокрация. Бих искала да се опростят процедурите, да бъдат те по-гъвкави, да видим как да отчетем по-добре специфичните потребности на малките а, местни а, структури, участ, трансграничното участие на малките и средни предприятия и накрая да насърчим, както каза и вашата парламентарна комисия, да насърчим по-екологични и отго... по-екологичното и отговорно потребление. Това е и целта на реформата. Ние Проведахме огромен брой консултации, разговори, излязахме с зелена книга и сега ние търсим най-добрите предложения. Комисията ще предприемем отраслови инициативи, за да използваме по-добре обществените поръчки и да улесним изпълнението на целите, залегнали в стратегията Европа 2020. Става дума за актуализиране на наръчника за екологично потребление, план за енергийна ефективност. Тук ще се работи с господин Йотинген и госпожа Хедегард и насърчаване на проекти за закупуване на нова... за новаторско потребление, новаторски продукти заедно с господин Таяни. Това е първата област. Втората област е, е свързана с е, концесиите, без да изчакаме, без да чакаме края на тази продължителна работа. Съвсем набързо ще се спра на въпроса за концесиите. Госпожи и господа, концесиите играят все по-важна роля в изграждането на инфраструктура и предоставянето на обществени услуги. 60% от обществено-частните партньорства в Европа се, основ... са, се основават на концесия, само че не, не разполагаме с европейско законодателство по този въпрос въпреки че се прилагат общите принципи, в тази област има чувствителна правна сигурност, която затруднява договорите. Има 24 решения на Европейския съд през последните години. Ще предложа ограничен, е, ограничена нормативна база, която ще се ограни... ограничава само до най-общи положения, която да не налага прекомерни тежести за местните а, органи по отношение на а, таваните. Знам, че се водят а, дебати във вашите групи, но мисля, че ако формулираме добре своите цели, ще можем да избегнем недоразумения. Обществ... Местните органи могат сами да организират обществени поръчки, само че ако решат да предприемат друг подход, трябва да се погрижа да се спазват ясни правила и да няма дискриминация. За мен става дума за най-добро и рационално използване на обществените средства, да няма да няма процедури, които да не предвиждат право на обжалване, да няма корупция. Що се отнася до предприятията, кой би се противопоставил на идеята за конкретизация по отношение на концесията? Имам предвид по-конкретно малките и средни предприятия, които не разполагат с възможностите на големите предприятия, за да спечелят договори в чужбина. И за това е необходимо те да бъдат публикувани. Ето защо имаме нужда от прозрачност с което ще се създадат по-добри условия за малките и средни предприятия. Освен това става въпрос за по-добро регулиране. Това е целенасочена мярка и нейното прилагане ще струва по-ефтино, отколкото да се действа след нарушения. Третата област е Европейската област на отбраната. Ние ще работим с Агенцията за отбрана в рамките на рамковата директива от 2009 година. Срока за транспониране стича през следващите няколко седмици. Става дума за адаптиране на политиката за компенсация, която понякога противоречи на европейската политика с господин Таяни. Ще проведе конференция в април, през 23 април в сград на парламента. Накрая и международното измерение на единния пазар. Целта е ясна повече достъп на пазарите с нашите предприятия и ние сме готови да работим в дух на взаимна изгода и реципрочност. Повече търгов... Колкото повече търговия, толкова по-добре за всички. Ние сме за отворена търговия, само че възникват проблеми, които ще ви напомнят. Искам да кажа, става дума, че основните ни партньори САЩ, Япония, Китай не искат реален ангажимент за по-чувствително отваряне на техните пазари. И ние нямаме особено лостове, като имаме предвид, че нашите пазари са вече пределно отворени. Решенията на Световната търговска организация все още не са транспонирани. Държавите членките тълкуват решенията по свой си начин и това води до проблеми на вътрешния пазар. В резултат на това на пазара има дисбаланс. Например, магистралите в Полша, чуждестранни предприятия имат достъп до нашия. От друга страна, нашите предприятия се натъкват на трудности в е, участието на пазара на някои от големите ни предприятия. Ето защо тази година ще предложим законодателен инструмент с Карл Дагут, който ще транспонира нашите международни задължения в областта на обществените поръчки и ще осигурим лоста от който има нужда при преговорите. Ние сме отворени за преговори, но не сме поддръжници на наивността. Имаме нужда от солидна юридическа база, за да можем да си осигурим балансирани взаимоотношения с партньорите. Не става дума за това Европа да стане крепост. Просто искам предприятията ни да разполагат с реалистичен и тресъв контекст. Ето това е, господин председател, както ме помолихте в рамките на дебата по вътрешния пазар. Разгледах тези въпроси, които имат значение за новото начало на вътрешния пазар. Представих ви стъпките и действията, които ще предприем през следващите седмици. Благодаря ви. Благодаря, аз каза председателят. Благодаря. А от името на съвета давам думата на госпожа Георги. Благодаря ви, председателю. Благодаря на всички евродепутати, господин комисар, дами и господа. Както каза и госпожа Калниете, Европейският съюз, европейската економика имат нужда от един двигател, от един локомотив. Напълно съм съгласна с тази идея. Може би си спомняте, че в началото на унгарското председателство нашият министр-председател съвсем ясно пред вас тук заяви, че не е достатъчно да се управлява една криза, след като вече е възникнала. Той призова държавите членки всъщност да провеждат една по-стриктна данъчна политика и бюджетна политика и да се извършва мониторинг върху това. Ние се занимаваме точно с такъв тип законодателни актове, подготвихме и един пакет за управление на кризите. Трябва да направим обаче така, че гражданите да продължават да ни вярват и да продължаваме, разбира се, да създаваме и работни места. В момента търсим ресурси за създаването на тези работни места, търсим средствата, които да го направят, които да го направят. И аз смятам, че в единния пазар има много потенциал, от който не сме се възползвали, защото точно този потенциал може да доведе до тези работни места и до изпълнението на Европа към 20-та година. Казвайки всичко това, обаче, трябва да заявя, че председателството заедно с комисията и парламента трябва да рестартира единния пазар и да работи за изпълнение на приоритетите, изложени от Европейската комисия и Европейския парламент в трите отлични доклада, които разглеждаме днес. Докладът на Луи Гре послужи за основа а, един обмен на становища. Обеден съм, че тези три доклада също ще допринесат за съсредоточаване на този дебат върху основните моменти и се надявам резултатите да бъдат едни конкретни действия, предприяти до 2012 година, както спомена и комисаря Бърния, защото тогава ще имаме 20-та 20 годишнина от приемането на е, акта за единния пазар. Съветът за конкурентоспособност на 10 марта обмени становища и а, обсъди публичните консултации. Имаше такива публични консултации за критериите, на основата на които и институциите и държавите членки биха могли да подберат различните сфери, които да станат приоритетни. Унгарското председателство на базата на този дебат възнамерява да приеме заключения – след заседанието на 30 май на, кон... на съвета по конкурентно способност. Искам обаче да ви припомня по-широкия контекст, който се развива всичко това. Във времена, когато поради политически и економически натиск европейските граждани, институции, предприятия започват да се съмняват в ценностите на Европейския съюз, ние трябва да се възползваме от тази възможност, защото професор Монти заяви, че трябва да се възползваме от този единен пазар, точно когато голямата част от държавите членки всъщност се опитват да се справят с нещата в национален план. Не трябва да подаваме на такъв натиск. Крайно време и политическата воля, и политическите ни действия да бъдат съсредоточени върху постигането на този пазар. В по-ранни доклади сте посочвали тази идея. Това бе записано и в доклада на господин Монти, където се говореше за предизвикателствата пред единния пазар. Ще бъде ли този пазар един инструмент за това Европейския съюз да се приближи повече до гражданите, да промени ежедневието им, или това ще бъде чисто и просто една арена, е, където ще защитаваме определени интереси и сектори посредством създаването на пречки. Отговорът на този въпрос зависи от е, това колко сме ангажирани през едните месеци с работата си. След приемането на резолюцията на Европейския парламент днес, Европейската комисия би трябвало да приеме ревизирано съобщение в средата на месец април. Надяваме се във вашия доклад е, и в заключенията на съвета да включите решенията на комисията. Надяваме се да имаме специално партньорство с вас и с Европейската комисия, за да можем да проправим пътя към окончателното разглеждане и приемане на ключовите дейности, записани в акта за единния пазар. Бих искала сега да подчертая част от елементите на трите доклада, за които говорим днес, без разбира се, навлизам в подробности или е, да бъда изчерпателна. Председателството приветства факта, че докладчиците искат да сложат в дневния ред на Европейския съвет тази тематика. Има напредък е, по акта за единния пазар и то е част от общото политическо развитие на нашия съюз. То е записано в учредителните договори и Европа и съветът трябва да заложат този дневен ред. Председателят на Европейския съвет е основна фигура е тук. Заключенията на съвета от е, срещата на върха през пролета, всъщност посочиха значимостта на единния пазар и на акта за единния пазар. Ние искаме да благодарим на Европейския парламент за постоянната подкрепа, която оказва за предприемането на конкретни стъпки на съвета на конкурентоспособност за постигане на обща патентна система в Европа. Знаем, че една такава европейска патентна система би подсилила значително конкурентоспособността на нашите европейски предприятия. Тук проведахме отличен дебат с вас по тази тема. Благодаря ви, че дадохте зелена светлина за начало на този проект посредством подсиленото сътрудничество. Също така смятаме, че завършването на единния цифров пазар и поставянето на първо място на малките и средни предприятия е изключително важно за засилване на конкурентоспособността в Европа. Мобилността на гражданите, особено посредством признаването на професионални квалификации, е изключително а, важно за европейските граждани. За това споделяме вашето становище, че общи действия, както а, и постигане на конкретни резултати са нещо задължително в тази сфера. Председателството също така отбелязва, че в почти всички доклади, включая доклада Корея де Кампус и де Греф, се поставя голямо ударение върху това гражданите да имат достъп до правата си на единия пазар. Точно заради това работим по въпроса и работим по мрежата Solvit, портала Европа, както и записването на един лице за контакти в директивата за услугите. Няма се много повече да може да се направи в тази сфера и да продължим да усъвършенстваме работата си. Не на последно място искам да направя една странична бележка, свързана с един друг приоритет. Пакетът от 6 законодателни акта – Многократно се отправят критики, че съвета, държавите членки, Европейският съвет иска да се съсредоточат върху финансовата макростабилност и не работят толкова по растежа и економическото възстановяване. Казва се, че се използват само правни инструменти, които не са така обвързващи за постигане на целите на стратегията Европа към 20-та година. Смятам обаче, че единният пазар е точно този потенциал, който ще ни даде отговори на въпроса, потенциал, от който не сме се възползвали и са необходими действия. Изключително важно е да укрепим единния пазар и това да стане по един изключително прозрачен начин, посредством тясно сътрудничество с парламента и Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо министър. Дами и господа. Дами и господа. Тримата докладчици, господин комисаря и госпожа министъра, всъщност започнаха един изключително важен дебат за бъдещето на Европейския съюз и гражданите на съюза. Идеята за обновяване на единния пазар е една идея, която дойде от Комисията по единния пазар. За това искам да благодаря на членовете на Комисията на господин Малкъм Харбър за работата им. Поздравявам ви, колеги, за вашата инициатива. Тази инициатива всъщност доведе до отличния доклад на Марио Монти и също така искам да благодаря на комисаря Мишел Бърние за изчерпателното представяне на обществените поръчки, както и за отговора му на инициативата на парламента. Много е важно да работим по тази тематика и съм убеден, че унгарското председателство ще положи всички усилия в тази посока. Това е много важно за всички европейци. Нека само погледнем колко парламентарни комисии са излезли с становище. 8, за да осъзнаем колко е важна тази тема за нашето бъдеще. Сега ще дам думата на тези комисии, за да изслушаме техните становище. Първо комисията по международна търговия, госпожа Андрес Барея. Gracias, presidente. Е, Благодаря, господин председателю. Наистина, 8 парламентарни комисии и моята комисия. Всички ние приветстваме казаното от Европейската комисия по тези доклади. Разглеждайки стратегията Европа към 20 година, ние се занимаваме най-вече с растеж. Европейския съюз е един международен играч и ние трябва наистина да се изправим пред предизвикателствата, които идват към нас. Трябва да разгледаме нашите предприятия, единния пазар, защото те предизвикват и известни предизвикателства, но а, те ни насърчават и към растеж. Трябва да се вгледаме обаче и в развиващите се страни, трябва да видим задълженията, които сме поели, например борбата с бедността, целите за развитие на хилядолетието. Трябва да се опитаме да развиваме информационното общество в бъдеще. Трябва да защитим също така нашите предприятия, що се отнася до развойната дейност и социалните критерии. Да направим също така всичко възможно за унези, които са извън Европа. Благодаря. Давам думата на господин Фейл, Комисия по економически парични въпроси. Сеньор президент, Крия комисар por комплиментар. Господин председател, позволете ми първо да поздравя господин Барние както и представителя на унгарското председателство. Поздравявам и колегите от Комисията по економически и парични въпроси. От името на моята ресорна комисия ще наблегна върху тези области, които са най-тясно свързани с нашата работа. В светлината на доклада на Монти е необходимо да изградим економическа система, която се основава на динамичен новаторски пазар. Именно тези елементи трябва да бъдат взети предвид, за да може стратегията 2020 да доведе до осезаеми резултати, а да не остане само на хартия, най-вече по отношение на малките и средни предприятия. Те са един от основните двигатели на развитието на европейската економика. Трябва да осигурим економически растеж, основаващ се на единния пазар. За целта трябва да приложим ефективна система на економическо управление, която осигурява реален економически растеж. Председателят благодаря колегата Рафаеле Балдасар. Благодаря, господин председател. Значението на единния пазар налага да се изправим пред предизвикателствата, свързани с него, като приобщим към процеса всички заинтересовани страни, т.е. гражданите, потребителите и дружествата. Това е една наистина амбициозна цел, Доволен съм от изложеното от господин Барние, както и от колегите. Според мен трябва да наблегнем върху няколко важни приоритета, за да можем действително да постигнем целите на ниво Европейски съюз. Първо, необходимо е да приобщим малките и средни предприятия към структурата на единния пазар. За целта трябва да намалим административната тежест, да им дадем възможност да участват в търгове за обществени поръчки, да насърчим електронната търговия и новаторството, най-вече чрез европейските облигации. Необходимо е също да осъществяваме проекти в областта на енергетиката и телекомуникациите. Ако можем да обединим всички тези мерки в един механизъм, ще можем да постигнем и целите на стратегията Европа 2020. Така ще можем да изградим и система на социална пазарна економика, основаваща се на растеж и заетост. Yes, Следващият оратор е госпожа Яконсари, Комисия по заетост. Господин председател, Жак Делар сгреши, когато каза, че човек не може да се влюби в единния пазар. Темата предизвика толкова много страсти, предстоят множество решения и законодателни мерки, като енергийния пакет, като единния европейски патент. Разочароващото обаче е, че се прави много малко в областта на команднованите работници, както разбира се, да не забравяме и неясната, неясно формулираните социални клаузи. Разочаровани сме от това, че социалните клаузи се смятат за проблематични. В скандинавските страни именно социалната политика е, осигури висока производителност и конкурентоспособност. Не смятате ли, господин комисар, че е разумно да се следва именно този път? Господин Кройцман от същата комисия. Господин председател, господин Барние, ще взема отношение по казаното от колегата. В нашата комисия предложихме вместо социална клауза да се разгледат отраженията на мерките в областта на единния пазар върху заетостта. Трябва да обвързваме всички свои мерки за насърчаване на единния пазар с социалното му измерение – ще продължаваме да наблягаме върху социалното измерение. Във връзка с това е особено важно да се извършват оценки на въздействието. Господин председател, бях изненадан от това, че економическото управление, което на немски буквално се превежда като насочване на економическото развитие, не се оказа особено удачен модел в Германия. Трябва да координираме, разбира се, економическите системи на държавите членки, но няма да допринесем за напредъка на единния пазар, ако се обявяваме в защита на економическото управление. Днес обсъждаме възможностите за стимулирането на единния пазар. През идната година предстои и неговият 20 годишен юбилей. Във връзка с това приветствам изложеното от господин Барние. Той упомена, че ще се концентрира върху редица мерки, по които до този момент не е било работено, за да стимулира отново единния пазар. Единният пазар е огромен шанс за всички нас. Той може да доведе до стимулиране на заетостта, а стимулирането на заетостта е най-добрата социална политика, която можем да проведем, защото когато хората имат работа, те имат и самочувствие. Затова трябва да подкрепим всички мерки за стимулиране на заетостта. Необходим ни е балансиран подход, който да включва предимства както за дружествата, така и за гражданите. Трябва да наблегнем най-вече на средните предприятия, така че те максимално да се възползват от единния пазар. Необходимо е да въведем и единна европейска система за патенти. Необходимо е да стимулираме новаторството, да предоставим повече финансови средства за инвестирането на рисков капитал. Ще трябва да работим и в областта на ДДС и корпоративния данък. Преди всичко е необходимо да предприемем конкретни мерки, за да укрепим доверието на гражданите към единния пазар. Трябва да се подобри системата за признаване на професионалните квалификации, например чрез въвеждането на общоевропейски професионален паспорт. Така ще можем да допринесем за повишената мобилност на работниците. Необходимо е да въведем и общо европейска система за надзор на пазара. Подчертавам общо европейска. Ако всички съвместно работим в областта на единия пазар, то ще можем и ефективно да го насърчим. Председателят благодаря господин Де Ангелис от Комисията по промишленост президенте. Благодаря, господин председател. Ако искаме да възстановим доверието в пазара, ние трябва да отговорим на исканията на потребителите и фирмите. Трябва да обърнем внимание на гаранциите, с които е свързан бъдещия пазар. Е, и ако искаме да трябва да подкрепим и насърчим правата на унези, кои, на потребителите. Има някои добри предложения в този доклад, по-конкретно по-добър достъп до капиталовите пазари за малките и средни предприятия – Малките и средни предприятия са сърцето на нашата економика. Те са тези, които ще осигурят растеж на вътрешния пазар. Ние сме длъжни да им помогнем в периода на криза и да им осигурим добро бъдеще. Госпожа Софи Окони, Комисия по регионално развитие. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожо министър, скъпи колеги. Ще кажа само едно нещо. Дума, която може би не съответства на сегашната конюнктура. Това е думата амбиция. Амбиция за вътрешния пазар, амбиция за Европа, амбиция да покажем на гражданите, че европейският проект е напредък за правата, права като гражданин, работещ, турист, потребител, както и гражданин. Искам да поздравя Мишел Барние, който олицетворява тази амбиция а, с всички проекти, по които работи. Като докладчик по становище за парламентарната комисия по регионално развитие, приветствам идеята за обръщане на внимание на региони с специфични потребности, като най-отдалечените региони, европейски патент, европейски устав за фундациите, социално-осигурителните фондове, но и асоциациите, председателят, финансиране на конкретни проекти и също така гарантиране на устойчивото развитие. Господин Борис. Благодаря, господин председател, господин комисар. Стратегията Европа към 20-та година би трябвало да ни даде конкурентно способност и растеж. За това имаме нужда от единния пазар. Е, високо ценя подхода на господин Бърние и господин Монти, както и приносът им. На 20-та годишнина от приемането на акта за единния пазар трябва да отбележим, че може още много да се направи. Зачитането на правата на интелектуална собственост, защитата на творчеството означава съвместно управление на правата на интелектуална собственост. Имаме много конкретни идеи. Те са свързани с упростяване на счетоводните процедури, защита на запазените марки, европейски правила за фундациите. Смятам, че ако можем да направим това, малките и средни предприятия ще бъдат доволни от единния пазар. Благодаря ви. Малко по-бавно говорете, защото е наистина невъзможно, казва председателя, преводачите да успяват да ви преведат точно. Господин Лене. А, всъщност той отсъства. А, господин Тойне Мандерс. Комисията по правни въпроси. Благодаря, господин председател. Това означава ли, че мога да се възползвам и от времето на господин Лене? Благодаря на всички присъстващи колеги, които участваха в разискването. Трябва обаче да посоча, че не бяха упоменати някои важни аспекти. Надявам се, че господин комисарят ще ги вземе предвид. Всички възхваляват професор Монти. Той твърди, че трябва да се разширят правата, свързани с единния пазар, но според мен трябва да действаме точно на обратния принцип. По-малко означава повече. трябва да приложим единен подход. С това ще избегнем прилагането на разпокъсани мерки на национално равнище. В момента именно тази разпокъсаност е една от основните пречки за развитието на малките и средни предприятия. Работим с наистина чудесни юристи, които разработват разширени права във връзка с единния пазар. Но резултатите от цялата тази наша работа не са осезаеми за гражданите, тъй като използваме сложна правна терминология. С това рискуваме все повече да се отдалечаваме от европейските граждани. Надявам се, че през идните години наистина ще поставим гражданите в центъра на мерките и усилията си как можем да привлечем гражданите на своя страна. Именно в тази област трябва да инвестираме повече. Необходими са ни специалисти по осъществяване на комуникация с гражданите. Европейските граждани не правят разлика между отделните институции на Европейския съюз. Те са представени във всяка държава членка, но не разполагат с правомощия. Така че трябва да обмислим възможностите за единно представителство, нещо като посланник на Европейския съюз. Така той може да реагира на отрицателни изказвания за работата на Европейския съюз в държавите членки. Председателят, благодаря. Вие също бяхте малко по-бърз, отколкото трябва. Колегата Ван Декамп. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията и на съвета за направените изказвания. С а, огромен интерес и слушах становището на комисията а, по граждански права по единия пазар. Аз мисля, че ние трябва да, да подкрепяме самата идея за а, единия пазар – свободното движение на хора е задължително в Европейския съюз. Мигрантите, които търсят работа, но които имат познания и умения, са много важни и за вътрешния пазар. Господин председател, колко прекрасни намерения и колко бедни резултати. Надявам се, че през последващите месеци ние ще успеем да ускорим работата по, в тази област, защото конкуренцията няма да ни чака да се наумуваме. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Мацони. Е, е Благодаря. Господин министър, господин комисар, трябва да кажа, че работата на докладчиците наистина е отлична. Зарадваме и това, което казаха комисията и съвета. Надявам се те да могат да запазят свежите идеи на господин Марио Монти и да постигнем нашите цели посредством 50 мерки а, е, за рестартиране на единния пазар. Парламент а, е, набеляза 14 приоритетни елемента, а имаше едни 19 точки, които бяха свързани с гражданите и техните интереси. Те са много важни, а, е, за да бъдат постигнати и а, за да имаме един такъв пазар, трябва да кажа, че трябва да се опитаме да преодолеем пропаста между единия пазар и гражданите. Правейки това, трябва да се опитаме също така да върнем у гражданите доверието към този един, единен пазар посредством политическа и социална интеграция, преди въобще да търсим политическа такава, така че хората да мислят за единния пазар по един положителен начин. Според мен това може да се постигне благодарение на мерките, включени в тези три доклада. Благодаря, госпожо Мацони. И сега, след становищата на комисиите, ораторите от политическите групи. Първия е господин Калас, Карас. Е, имаме някои кратки бележки обаче